препоръка от госпожа Луначек във връзка с поразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово. Госпожо Луначек, имате думата. Much, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, колеги, като заместник председател на този парламент, би, преди да навлеза в подробности, бих искал да Изразя почита си към помета на Ибрахим Молдова, който почина при няколко дни. Той е носител на наградата Сахаров от преди 10 на години. Той беше лидер на албанците от Косово и заради това искам да почета памета му сега в началото на настояща дискусия. Когато говорим за Косово и за споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Косово, между октомври и май 2013 година. То започна през юли 2013 година. На съвета реши да се подпише споразумението на 22 октомври 2015 година и беше подписано тук в Страсбург на 22 октомври 2015 година от госпожа Могерини, от господин Хан и е, господин Иса Мустафа, е, който министър-председател на Косово е е, и е, в последствие на 2 ноември парламента на Косово ратифицира това споразумение. А утре ние трябва да гласуваме за споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейски съюз и Косово. След това споразумението може да влезе в сила. Това е исторически момент за Косово, защото за първ път Европейския съюз и Косово ще имат договорни взаимоотношения. Е, това е първото официално официална стъпка по пътя за пълно членство на Косово в Европейския съюз. Разбира се, че това отне време защото Косово е нова страна. То постигне независимостта си само преди 8 години. Освен това, в съвета също е, беше необходимо повече време. Но и искам да кажа, че пет държави членки все още не са признали Косово, но са дали съгласието си. Това е значителна стъпка напред и затова ги насърчавам е, да признаят Косово колкото може по-рано. Някои държави е, изпратиха министри на официални посещения положение в Косово. Ако обичате, признайте Косово, това е най-младата република в Европейския съюз. Уверявам ви, не боли. Това само ще помогне на хората. За какво е, всъщност се отнася това споразумение? Какво означава това споразумение? Както казах, първите договорни отношения, които дават възможност за силване на политическия диалог, на търговията, нови форми на интеграция от, е, и се покриват нови отрасли, засилват се демократичните човешките принципи, човешките права, но също така и нова рамка за образованието, за енергийния сектор, за околната среда, правосъдие вътрешни работи и много други области. Разписват се права и задължения и се, пре... и се осъществява стимулиране за прилагането и институционализирането на реформите, защото реформите са необходими в Косово, правителството трябва да върви напред, създават се възможности за инвестиции, едновременно с това се изисква правилно управление изпълнение, е, т.е. прилагане на европейски стандарти и е, прилагане на европейски закони. Нещо повече, това са нови възможности за засилване на контактите между хората, между експертите, гражданите в области като околната среда, образованието, но е, също така и търговията. Имаме все по-голямо засилване на взаимоотношенията с съседните страни. Така се допринася за стабилността в целия регион район. Естествено е, че този обмен между хората, между гражданите изисква Косово и Европейския съюз да осъществят е, улесняване на визовия режим. Е, това е единствената регион в Европейския съюз, където хората се чувстват е, затворени, заключени. Така че трябва да се улесни е, визовия режим по възможност до няколко месеца. Благодаря ви. Е, председателката, благодаря на госпожа Луначек. Давам думата на господин Хан от името на Европейската комисия. Thank you. <clears throat> Thank you much, благодаря, почитаеми членове на парламента. Първо искам да благодаря за вашата подкрепа за продължаващото развитие на взаимоотношенията между Европейския съюз и Косово. Искам да благодаря на Комисията по външна търговия и докладчика госпожа Луначек за нейната подкрепа. Първото споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово като резултат е доказателство за нашия успех и представлява краегален камък в взаимоотношението между Европейския съюз и Косово. Също така е положителен знак за развитието на Косово и целите Западни Балкани. Това е първото договорно взаимоотношение между Европейския съюз и Косово. Та позволява на Косово да се присъедини към останалия регион район и да участва в споделянето на общите европейски перспективи, които водят към мир и просперитет като наша обща цел. Косово се нуждае от економически реформи, извършени в условия на върховенство на закона има нужда от по-предвидима бизнес среда, от повече работни места. Това споразумение ще призвика по-висока степен на хармонизация с европейското право. Ще се предоставят нови услуги, ще има повече свобода на движение на капитали и повече благоденствие за гражданите. В областта на транспорта и енергетиката се предвижда по-голяма интеграция в енергийните пазари на Европейския съюз и в транспортните мрежи. Също така е важно да се а, укрепи а, а, да се укрепят взаимоотношенията с а, Сърбия и добросъседските отношения. Европа е посредник в диалога с Сърбия и ще продължи да извършва тази роля. Косово трябва да приложи споразуменията, които са договорени и да работи за постигането на нови споразумения. През последните месеци видяхме, че това включва сериозни и трудни решения и компромиси. И накрая споразумението включва клаузи, които задължават Косово да спазва високи международни стандарти, например в областта на, в областта на демокрацията. тук в Косово има все още дефицити. Косово трябва да а, има демократично правителство, което да спазва върховенството на закона. А, в а, този смисъл има нужда от не а, безпрепятствен процес на обществен диалог. И апелирам към политиките от Косово да влязат в диалог, който да помогне за решаването на проблемите и да отвори повече европейска перспектива без заплахи и без трудности. Благодаря ви за подкрепата и се радвам, очаквам дебата с нетърпение. Председателката. Благодаря на комисаря Хан. Сега от името на комисия Инте давам думата на господин Шайнфелд. В Европейски партии Людове хоча е, еднозначно jednoznacznie е, в дрожа... От името на НП бих искал да изразя нашата подкрепа за споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕСА и Косово. Косово е малка държава на Балканския регион. Това е последната държава от поредица от държави, с които подписвахме подобни споразумения. Но това, което е най-важно, е, че, както каза господин комисаря, това споразумение ще доведе до а, успех не само за Европейския съюз, но и за тази малка държава и нейната малка нация. Това е най-бедната нация в Европа. И ние и даваме възможност да получи нашата подкрепа. Споразумението ще се отрази добре и на Европейския съюз. Например, ако вземем предвид миграцията, която е основното ни предизвикателство. Благодаря, казва председателката. Сега нека да чуем представителите на политическите групи. Господин Адактусон от НП. е Благодаря, госпожо председател. Това е щастливо и историческо събитие. Е, споразумението за асоцииране ще стане действителност. Това е краегален камък за економиката на тази страна. Е, препятствията пред пазара са отстранени. Това потвърждава, че бъдещето на Косово е европейско. Едновременно с това виждаме, че европейската интеграция не е даденост, необходима е политическа воля и политически решения. Става дума първо за прилагане на реформи и е, виждам, че е, докладчика говори за значението е, за активни усилия за борбата срещу корупцията. Корупцията е основното препятствие пред развитието на Косово. Политическата воля също трябва да включва прилагането на споразумения. Може би няма да бъдат популярни е, за електората, но е, все пак е, тяхната крайна цел е нормализиране на взаимоотношенията с съседните страни. Това е нещо, което е от двустранен интерес. Ето защо бих искал да изразя е, моята подкрепа за това първо официално споразумение между Косово и Европейски съюз. То е историческо. Е, председателя е, господин Пан Церей, има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Косово представлява важна стъпка напред. То създава предпоставки за по-нататъчно сближаване между Косово и Европейският съюз. Това са първите договорни взаимоотношения. Политическия диалог и търговските взаимоотношения трябва да бъдат укрепени и ще се стигне до сътрудничество в нови области. Всички тези предпоставки са добри, но недостатъчни. Ситуацията в Косово продължава да е трудна. Напоследък имаше демонстрации, които показаха, че трябва да се укрепят демократичните структури. А, това е а, изискване за положителното демократично развитие на Косово и на останалите а, държави от Балканите, особено на фона на проблеми с миграцията, каквито имаме в момента. Косово е държава на кръстопът. Трябва да обърнем специално внимание на тази държава, защото тук могат да се зародят проблеми важни за целия Европейски съюз. И именно по тази причина ние се съгласяваме, одобряваме споразумението за стабилизиране и асоцииране. Искаме обаче да приканим комисията да подкрепи Косово а, в по-нататъчни цели, които да си постави. Трябва да направим така, че държавата да а, падне пътя на демократичното консолидиране. Господин Джамбаски има думата. Благодаря ви, госпожо председателстваща уважаеми колеги! моята група екр приветства споразумението за стабилизиране и асоцииране на косово с европейския съюз. аз приветствам и поздравявам госпожа Луначек за подготовката косово е в изключително трудна ситуация институциите и независимите регулатори са силно политизирани съдебната система не функционира коректно няма напредък в борбата срещу организираната престъпност и корупцията а икономическата среда и високата безработица карат хората да бягат от страната. интеграцията е жизненоважна за косово защото страната има нужда от помощ в изграждането на своята държавност и институции а косоварите имат нужда от работни места развитие на бизнеса икономически растеж покачване на жизнения стандарт надявам се че споразумението ще стабилизира страната и ще помогне за установяването на етнически мир в страната. няма друг регион в европа като балканския полуостров където етническото разбирателство да влияе толкова много на самото съществуване на държавите. за да избегнем напрежение и конфликти на етническа основа не бива да затваряме очите и да омаловажаваме нарушенията на правата на етническите общности както в косово така и в останалите страни от региони в предприсъединителния пакет говоря за българите в македония българите и гораните в косово хърватите в сърбия и на много други национални общности българите в сърбия също останали извън пределите на своите страни след опустошителните войни през края на изминалия век. благодаря ви. председателката така, сега давам думата на господин Радос за е, групата на либералите. Е, благодаря, госпожо председател. Е, господин комисар, от името е, на АЛДЕ бих искал да изразя своята пълна подкрепа е, за споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Косово. Надявам се, че скоро ще бъде подписано и рамково споразумение във връзка с участието на Косово в дейностите на Европейския съюз. Косово е изправен пред нестабилност, при положение, че целият регион не е стабилен. Е, необходимо е да знаем, че две страни, Сърбия и Босна и Херцеговина, не са признали Република Косово. Все още има открити въпроси. Има и политически сили, които не желаят да признаят държавата, а освен това съобщават, че трябва да настъпят промени и в границите. Това неминуемо ще доведе до конфликти. Ето защо е много важно да проявим амбиция, когато говорим за прилагането на това споразумение. Това не е просто економическо споразумение. Това предполага изграждане на демократични институции е, и засилване на съдебната власт. Ето защо е много важно е, да настояваме за прилагането на това споразумение. То е в интерес на Европейския съюз и е от полза за гражданите на Косово. Това е единствено единствения път, който може да ни доведе до скорочно е, кандидатстване на Косово е, в Европейския съюз и че Косово ще се присъедини към нашето семейство. По този начин страната ще стане стабилна, целият регион ще бъде стабилен. Това е, е географска част от Европейския съюз, така или иначе. Ето защо процес на присъединяване трябва да бъде колкото се може по-бърз. Благодаря ви, председателката. Благодаря. Сега искам да ви кажа, че няма възможност за процедура с син картон. Просто закъсняваме, поради което трябва да се придържам към списъка. Господин Кузо има думата за една минута. Явно nostra postura е sobre благодаря, госпожо председател. Разгледахме нашите взаимоотношения с Косово и установихме, че така наречената Република Косово не е част от ООН и моята държава и редите други страни не я признават. Има една резолюция 444 на ООН, е, която гласи, че е, държави, които не са членки на ООН, е, трябва да бъдат под наблюдение. Сега Косово, в Косово има самоуправление. Тук много хора се изказаха в подкрепа на Косово, но всъщност е нарушено международното право в близост до Кавказ и в близост до Близки изток има бази на НАТО, които могат да се контролират нещата. Господин Цорианополос. Благодаря ви. Има много конфликтни зони в света. И те обикновено служат а, за кръстопът и обслужват интересите на руската буржуазия. Военната намеса на САЩ и на НАТО в този случай доведе до разделение на хората в Косово. Те трябваше да избират между интересите на НАТО и местната буржуазия. Това споразумение трябва да помогне на Косово. Но гръцкото правителство трябва да ви предупреди, че това е опит за промяна на границите чрез обединяване на Косово и Албания. Ще има все повече разделения между Гърция и бившата Югославска република. Има дори едно лоби което се нарича Приятелите на Македония. Трябва да преустановим този капитализъм, който води само до войни и до нови бежанци. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Всички представители на отдалните групи се изказаха. Сега имаме е, отдални е, изказвания. Господин Кукан, е, първо бих искал да поздравя парламента на Косово за това, че се постигна това споразумение. Това е кръгален е, камък в нашите взаимоотношения с Косово. Това е, са нови отношения и нови възможности за по-близка интеграция между Косово и Европейския съюз. Това е и насърчаване за е, процеса на реформите в Косово. Това е една от най-бедните страни в региона. Косово трябва да приеме това споразумение като възможност за економически и социален ръст, но също така и възможност за значителни политически и институционални реформи. Европейския съюз споделя отговорността за събитията в региона. Ние трябва да засилим връзките си с страните и с техните граждани. Споразумението за асоцииране и стабилизиране е, с Косово е стъпка в тази посока. Сега трябва да работим за свободен визов режим с косоварите. По този начин предприятията и гражданите все още се възползват от това споразумение. В, е, е, порти... Иначе споразумението остава важна стъпка, събарят се бариери във връзките ни с Косово. Трябва да направим следващата стъпка, да свалим бариерите във връзките ни с народа на Косово. Е, председателката, благодаря. Господин Пикола има думата за минута и половина pozdravljam potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju с kosovom nakon nepunih godinu дана. Благодаря. Приветствам споразумението за стабилизиране и асоцииране с Косово. То беше сключено за по-малко от една година. Като а, ръководител на делегацията за взаимоотношение с Косово, утре ще празнувам неговото подписване. Това е знак, че Косово поема по европейски път а, и е началото на. и всъщност завършва процеса за влизане в договорни взаимоотношения с държавите от Западните Балкани. Това дава много възможности за растеж, създаване на работни места, като се приемат европейските стандарти. Важна е подкрепата на политическите сили и понякога има проблеми, които се създават. В последно време станахме свидетели на поведение неприемливо за държава с европейски амбиции. Когато говорим за борба с тероризма и радикализацията, има проблеми с незаконните мигранти, които пътуват през Косово. Надявам се, че това споразумение ще бъде стимул за провеждането на реформи и се надявам, че тази нова държава ще получи подкрепата на всички европейски държави. Благодаря. Господин Томашич има думата за една минута. Косовске власти подузеле, како бисмо дошли до подписивања... Благодаря ви. Усилията положени от правителството на Косово за подписването на това споразумение са най-добрата гаранция за европейското бъдеще на Косово. Това е млада демокрация, пред която стоят много предизвикателства. Много важно е за властите в Косово изцяло да се ангажират в процеса на евроатлантическа интеграция. Това е голямо изпитание за Косово, но също и за Европейския съюз. Европейския съюз трябва да играе водеща роля и да покаже своята визия за всички останали съседи. Колко честни сме обаче спрямо Косово? Говорим за европейска перспектива на тази страна, но все още има държави, които не са признали Република Косово. Това споразумение е, е първата и най-важна стъпка в европейския път на Косово. Но признаването на Косово като държава от всички държави членки е още по-важна такава. Така че призовавам всички, които не са го направили, да го направят. Благодаря. Председателката, колеги, е, господин Синадунос има думата за една минута като необвързан депутат. През 1999 година съвета за сигурност на ООН постави Косово под временно управление и е, създаде даде министерства в Косово и в Югославия от е, географска, историческа и нравствена гледна точка. Косово е част от Сърбия, част от сръбския народ. Е, след векове от битката на Косово поле между сърбите е, и е, е, трябва да ви кажа, че бяха разбити е, е, турските войски. Има хора, които не познават историята и които лансират това споразумение за асоцииране. Косово не е държава. Е, пред, престъпленията на Тито е, създаде е, мечти за Македония. Е, и ако приемем Косово, е, това чувствително ще промени държавните граници и ще бъдат обслужвани на националистичните интереси на албанците. Е, ако вие искате всичко това да стане и в Северен Кипър. Благодаря ви. Председателката и накрая последния изказващ се на списъка е господин Франзулица. Всички държави от Западна Европа са за присъединяването на Косово към Европейския съюз. Благодаря на госпожа Могерини за процеса на диалог между Сърбия и Косово, който тя започна миналата година. Това е стъпка за помиряването между Белград и Прищина. Белград все още не е признал Косово. Има все още пет европейски държави, които не са признали Косово. И а, е, този механизъм за независимост а, е, приближава Косово към е, Европейския съюз. Но е очевидно, че Европейската комисия трябва да намери начин а, тази територия да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз, без да е призната от всички европейски държави. И Прищина трябва да се бори срещу организираната престъпност. Тук председателката прекъсва оратора. Скъпи колеги, сега пристъпваме към процедурата за привличане на внимание. Господин Кели има думата. Uh, благодаря ви. Аз внимателно изслушах дискусията. Някои се изказаха за, други против това споразумение за асоцииране. Беше казано, че това ще доведе до по-висок стандарт и до по-голямо доверие. Ще доведе до създаването на нови работни места и ще развие търговията. Аз очаквам някой ден Косово да стане пълноправен член на Европейския съюз, но това е държава в другия край на Европа. Ние също сме малка държава от другата страна на континента и откакто сме членове на Европейския съюз се възползваме. Мисля, че същото ще се случи и на Косово и на други държави в региона защото идеята е да се стигне до стабилност както в съседните е, държави, така и на континента. Благодаря. Председателката господин Сони има думата сега. А, благодаря. А, а, Споразумението за стабилизиране и социиране е, е ключов и ефективен инструмент в е, политиката ни за съседство. Стабилното и демократично развитие на региона е много важно. Ето защо е крайно време да се предостави такава възможност и на Косово. Дори е, евентуално е, пътуване без визи. За съжаление има препятствия в тази процедура, защото пет е, държави членки на Европейски съюз не признават Косово като е, самостоятелна държава. Това е чудесна възможност за тези държави членки да преразгледат тяхната позиция, защото тя и без това е, вече е опровергана от времето. Много е важно споразумението между Прищина и Белград.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 Докладът на госпожа Луначек а, има за тема на важно споразумение за стабилизиране и асоцииране. А, то е важно за по-нататъчното сближаване между Европейския съюз и Косово и си заслужава да бъде подкрепено от нас. А, следващото гласуване ще бъде за доклада по напредъка на Косово за 2015 година. А, трябва да признаем, че Косово е постигнало напредък и трябва да подкрепим процесът в Косово. Благодаря. Сега дам думата на колегата Шолтес. Хваля за беседо. Е, туди сами си за... Благодаря ви, госпожо председател. И аз бих искал да благодаря на докладчика госпожа Луначек за отличната работа и за всички вложени усилия е, при изготвянето на доклада. Споразумението за стабилизиране и асоцииране е от съществено значение. То представлява прозорец към света за Косово. През последните години и десетилетия тази държава премина през тежки изпитания и това споразумение е възможност за свободно движение на стоките. Това разбира се е споразумение, което дава възможност за развитие на енергийния сектор, на инфраструктурата, дава ни възможност да работим и по въпросите свързани с околната среда, което не е за пренебрегване. Косово играе важна роля в осигуряването на стабилност в региона и разбира се това също е част от отговорността на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, казва председателя господин Олгомайер. Господин председател, не е тайна, че по-голямата част от е, нашите граждани виждат най-голямата опасност нас е, в е, воинстващото мусулманство. И докладът поддържа позиция противна на тези опасения Косово ще се превърне в първата ислямска държава в Европа, според швейцарски вестник. А, Саудитска Арабия а, дава пари за изграждането на джами в Косово. А, в Саудитска Арабия все още се инквизира, обезглавяват се подсъдими и по този начин Косово е идеалният троянски кон а, и не трябва човек да бъде пророк, за да види тази опасност. Така че асоциирането или бъдещото членство на Косово а, за мен не е опция. Господин Обермайер, благодаря, казва председателят. Сега давам думата на господин Хан, а, за да приключи дебата. Благодаря, господин председател. Уважаеми а, господа, споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово е важна стъпка по европейския път на Косово и допринася за повече стабилизация на региона на Западните Балкани. За нас е добре, че всички държави от региона имат едни същи представи и едни същи стремежи за нас възможността Косово да стане пълноправен член на Европейския съюз е само при условие, че косоварите споделят нашите европейски ценности. Следващото предизвикателство е прилагането на това споразумение. Ефектът няма да бъде видим веднага споразумението трябва да бъде приложено по договорената процедура и няма да разреши всички проблеми на Косово. Нямам съмнение, че с това споразумение ще се създаде повече чувство за принадлежност, който ще се отрази добре в региона и ще подкрепи Косово в своя стремеж да постигне рамка на стабилност и мир в региона. И още веднъж искам да призова както правителството, така и опозицията в Косово да се събере на кръглата маса и да обсъди трудностите. Все вече загубихме прекалено много време, а Косово не разполага с много време. Сега а, трябва да се намерят решения в полза на гражданите, които го заслужават. А, ние като парламент и като европейска институция ще подкрепяме Косово по а, техния път на развитие. Още веднъж благодаря за вниманието. Председателят, благодаря. Сега давам думата в края на дебата на госпожа Луначек за две минути. Danke, Herr <laughs> Преминавам на английски. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Бих искала да благодаря на всички колеги, дори и тези, които представляват страни, които не са признали Косово, за подкрепата им за споразумението за стабилизиране и асоцииране. Това е много важна стъпка, като вече казаха. Един от тези, които не подкрепят споразумението от НГОЕ. Искам да го предупредя, че повече от половината от държавите членки в Европейския съюз вече са признали Косово. Крайно време е и Косово да стане член е, на ООН и на неговите органи. Е, ние чухме различни доводи. Искам е, да подчертая отново, че почитам памета на Ибрахим Ругова, защото това е символ на борбата без насилие. И искам да приканя партията в опозиция в парламента на Косово, да следват неговия пример и да се върнат да работят в парламента, за който са избрали, е, да е, не пречат на работата, защото насилието може да има място, може да има място в най-младата република на европейския континент. И накрая искам да подчертая нещо съвсем различно. Една много хубава новина от Косово. Миналия четвъртък е, Косово е, показа филм. Един, първия филм, който е продуциран в Косово, е, той се казва Шок за приятели, за а, е, а, е, двама приятели, които а, е, живеят във война, която е приключила. А, те са номинирани а, за а, късометражни филми за наградата Оскар. Надявам се действително да получат такава награда. Това ще бъде подкрепа за младите кинодейци в а, Косово.